Diamo inizio. Колеги, нека да започнем. We start with Well, just to... Bonjour, bonjour, José Bové, comment allez-vous, nos amis José Колеги, да започваме. Моля ви, заемете местата си. Buonasera a tutti, diamo inizio alla commissione. Добър ден, започва заседанието на комисията. Искам... Моля ви, вземете местата си. Комодате Вземете местата си. Интерпрети ми сентоно, си. Кари колеги, комисарио Джон скъпи колеги. Господин Дали помоли всъщност да закъснем с половин час, извинете, да отложим за половин час неговото участие, защото трябва да обядва с канцлера Меркел. За това започваме с проекто доклада на господин Жозе Бове, верига за доставка на материали за замеделските стопанства, структура и последици изменяме дневния ред. Ако нямате нищо против с това изменение в дневния ред, ще започнем с втора точка. Първо одобрение на протоколите от заседанията от 4 юли, 11 12 юли и 30 август 2011 година. Ако няма никакви бележки до края на заседанието, протоколите се смятат за одобрени. Днешното заседание се предава пряко по интернет. И така, сега преминаваме към пета точка на дневния ред, е, за да дадем възможност на комисар Дали да дойде при нас малко по-късно и след това ще се чуем и с него. Пета точка, господин Жозе Бове е тук при нас. Става дума за е, доклада на колегата за веригата за доставка на материали за земеделските стопанства, структура и последици. 17 октомври, 12 часа на обяд е крайния срок за подаване на предложения за изменение. 23 ноември пък ще го гласуваме в комисия. Имаме представител на Европейската комисия. Давам думата на господин Бове, заместник председател. Имате думата. Благодаря, господин председател. Няма много да се разпростирам, защото смятам, че не сме стигнали още до напреднала фаза. Става дума просто за встъпление към моя проекто доклад. Смятам, че е интересен и е резултат от вече направени предприяти стъпки тук в парламента, гласувани предишни резолюции, проведени конференции, особено юни месец. Така че имах много изходни материали. След това работата бе разгърната от парламента и от комисията, особено през 2008 година имаше проучване на комисията по въпросите за материалите за земеделски стопанства и в резултат на всичко това днес разполагаме с селско стопанство, което позволява на селските стопани да се издържат. Но проблемът за доставката на материали продължава да стои на дневен ред. Знаете и вие толкова добре, колкото я самия, че цените са изключително нестабилни и себестойността на земеделското производство също има своето място. Днес себестойността на материалите се е повишила с 40%, а пък цените на земеделските продукти са покачили само с 25%. С други думи, виждате, че материалите за земеделските стопанства струват скъпо. Освен това, материали се доставят от все по-ограничен брой фирми и някои от тях всъщност представляват огромни монополни образования, контролиращи 75% от пазара, като 45% от пазара е контролиран от три едри риби. Виждате, значи, че, че пазарите страдат от това разположение на силите крайно неравновесно. Няма да се спирам на отделни проблеми, като водата, като цената на земеделската земя или като достъп до земеделската страна. Само ги изброявам като съществуващи такива. Семената, посадъчните материали, вносът на соя, например, за фураж – всички тези точки, пунктове, които изброявам, най-вероятно ще усложнят за бъдеще положението на земеделците в още по-голяма степен. Както ви казах, няма да анализирам доклада в подробности. Всеки от вас има копия от него. Това, което искам да подчертая, е, че селското стопанство следва да бъде по автономно по-самостоятелно и по-економически рентабилно. От нас се иска да направим предложения, агроном, агрономно съобразени предложения за сейбооборота, за протеинови култури, за взаимодействие с развойната дейност, за да може в крайна сметка резултатите от всички тези дейности да дадат ползи на селските стопани. Земеделските и земемерските въпроси също ще ни помогнат да предвидим развитието на цената на земеделската земя в Европа по въпроса за енергията. Трябва да се рентабилизира нейното управление. Енергоисточниците следва да бъдат използвани по-добре. Някои от тях се произвеждат от отпадъчни материали и някои частни или публични предприятия, в зависимост от държавата, се занимават именно с това, с управление на отпадъците. Ето така стоят нещата. Определено се интересуваме от проблемите, които стоят в началото на тази верига за доставка на материали, тъй като те имат своето непосредствено отражение върху крайния изход, крайния продукт. Аз не бях предвиден за докладчик в началото, но имаше разместване в друга политическа група, така че в крайна сметка аз се оказах сътрудник на госпожа Магинес – Надявам се, че съм си свършил добре работата. Благодаря ви така или иначе за гласуваното ми доверие и се надявам да разпишем един пълноценен, и интересен доклад, който в момента е само проекто доклад, но се надяваме, че в крайна сметка ще бъде гласуван от парламента общата позиция, до която се надявам да достигнем, трябва да бъде, не излишно и да ви го казвам, в съзвучие с реформата на общата съскостопанска политика. Аз така и започнах работа по този доклад. Застъпих всички части, всички сектори на земеделието, за да може да обхванем всичко възможно от доставката на материали до оборота, до управлението на водните енергийни ресурси, за да постигнем добри резултати за селските стопани. Благодаря. И аз благодаря. Започваме с, с дебатите. Господин Николеско, заместник председател, има думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на колегата и приятел Жозе за неговия проектодоклад. В него има шокиращи елементи. Увеличаване 60% на разходите за ем, енергийни разходи и други, така че шокиращи са тези цифри. Искам да попитам колегата дали предвижда също така да отрази в своя доклад цените, които ще отидат за електронната идентификация на едрия рогат добитък, както и генетично подобрените растителни видове. Благодаря, госпожа Реймер, след това госпожа Магинес. danke. Ich denke, wir sollten, wenn wir über die Betriebsmittelkosten... Благодаря. Струва ми се, че когато обсъждаме тези първоначални разходи, трябва да не забравяме и бюрокрацията, която се изисква за администрирането на всички европейски изисквания. Това са също разходи, които трябва да поемат селските стопани. Тези задължения нарастват. Според мен трябва да ги намалим и да разгледаме нови стратегии, нови регламенти, които за съжаление, често обаче въвеждат нови изисквания за селските стопани. Обмисляте ли и начини да намалите бюрокрацията, вместо непрекъснато да я увеличавате, е въпросът ми. Например, в Германия в момента сме а, доста развили биоенергията. Това е нещо изключително важно, нещо, което Европа иска. Но в в Германия имаме проблем с това, че а, тази развита економика се отразява изключително а, силно на а, цените на наемане и на земеползване, на наемане на земя. И това определено трябва да се отчете при а, нашите опити за подобряване на вътрешния пазар. Има толкова области, толкова много земя, която се отнема от селските стопани, вече не се ползва от селското стопанство и това трябва да бъде а, отчетено, трябва да има компенсаторни мерки, не земя за земя, а някакъв а, друг компенсаторен механизъм. Също така трябва да разгледаме и въпроса за нетарифните бариери. Много такива съществуват и според мен те също правят необходимите за селските стопани ресурси по-скъпи. Дали искаме да продължим да правим нещо различно в Европа или да се адаптираме към световния пазар е въпрос. Госпожа Магинес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за въвеждащите думи. Целта на този доклад беше а, в този момент, в който се повишават цените за селското стопанство, а, ние като комисия да обърнем внимание на фактите, а именно, че се увеличават а, цените непрекъснато и все по-бързо всъщност, отколкото от суровините, които се продават от страна на селските стопани. Вероятно в този доклад трябва да подчертаем малко повече и енергийните разходи за селското стопанство, доколко е независимо селското стопанство в Европейския съюз. Също цените на земите. Това ще е деликатен въпрос. Разглеждам параграф абзац 22. Хареса ми идеята за проучване. Не съм сигурна, че европейско законодателство може да контролира подобни цени и ми е интересно да чуя какво мислят и колегите. Това е свързано с латинско G от е, началото на доклада, но наистина ще трябва да разгледаме този въпрос като цял в Европейския съюз. Необходим е повече фокус, е, по-голямо ударение върху темата в доклада за а, различните а, торове, цените на торовете и смятам, че трябва да се разгледа въпроса свързан с способността на селските стопани да си позволят такива торове. Смятам също, че трябва да има и повече видими доказателства за съответните въздействия, било то негативни във всички области или в някои конкретни а, области. А, Подходящите цени а, наистина са въпрос и на приходи, но също и на устойчивост, защото ще дойде момент, в който селските стопани няма да произвеждат, защото нямат доходи. И ако не се постараем да установим по-голямо равновесие между доходите и а, цените на изходните продукти, а, ще имаме сериозен проблем в Европа и смятам, че с този доклад на всички трябва да подчертаем, на всички колеги в парламента. Това беше целта и на доклада. Практиките на селските стопани надявахме се да има достатъчно добри практики в различните държави членки, но като че ли ще има разминаване. Важно е да се спрем малко по-подробно на тази тема. Не, ми се иска да сме съвсем а, уточняващи, да казваме точно какви култури да а, отглеждат селските стопани. Смятам, че селските стопани трябва да са наясно кое е най-подходящо за съответния а, климат. Не трябва да се налага сейдбо оборота. Според мен е твърде прес, а, прескриптивно това като подход. Все пак като индивиди, като предприемачи, селските стопани се а, притесняват от подчертаните тенденции. Искам да привлека вниманието ви към точка 4, където се предлага антитръстово законодателство. Чули сме анализи на комисията в миналото и миналата година, където бяха глобени а, фирми в селскостопанския сектор за картелни споразумения, така че ми се струва, че има достатъчно законодателство в момента. Може би трудното е да се намерят доказателство, че тези а, предприятия оперират по начин, който е против принципите на а, конкуренцията, така че трябва да сме внимателни, що се отнася до формулировките, които използваме. И аз като докладчик с натъпание чакам да чуя обсъждането по доклада. Благодаря, господин Стоянов и след това Каполо Санто. Господин председателю, действително мисля, че е много важно, че, тази, че нашата комисия се занимава с този доклад и а, е, много се радвам, а, е, че той е възложен точно на господин Бовей. Мисля, че има по-добър доклад, че който може да се и с този доклад. Искам а, е, да се присъединя към някои от аргументите, които бяха изказани от моите колеги, тъй като смятам, че проблемите, които ние виждаме проблемите, които ние виждаме пред земеделието в момента в Европейския съюз, до някъде са посяти от нашата собствена дейност. Например, да доразвия тезата на господин Николеско, до някъде увеличаването на на разходите по производство на земеделска продукция се дължи, и това е дебатирано многократно в тази комисия, на все по-големите изисквания, които ние въвеждаме за нашето производство. Аз е, от 6 години вече заседавам първо като наблюдател, после като член на тази комисия, както и на други комисии, разбира се, в Европейския парламент и смятам, че а, земеделието е, може би, най- сектора, към който европейското законодателство поставя най-големи изисквания от цялата економика на Европейския съюз. А, и тези изисквания съответно водят след себе си до повишаване на разходите. А, също време е бюрократичната тежест, разбира се, за която също стана дума тук. все пак земеделските производители, без да опитвам да ги маргинализирам, имат нужда от по-голямо обяснение, от по-голяма информираност относно техните възможности, каквато те не получават, а напротив. освен това, много важна точка според мен е отношението, което се споменава в доклада за монопола, който съществува върху материалите. А, мога да ви кажа, че в моята страна, да кажем, България е една традиционно земеделска страна. В нея съществуваше система на, на самозадоволяване в а, предоставянето на тези материали. Тази система беше разрушена и до някъде беше разрушена като част от европейската интеграция на моята страна. Например, за различните химикали, които се използват в земеделското производство. Имаше огромни агрозаводи, които ги произвеждаха в България. В резултат на натиск, включително и от Европейската комисия, тези заводи бяха приватизирани след това разграбени и в резултат виждаме това, което докладчика посочва. Изведнъж се появява монополизация на пазара, защото тези малки предприятия, малки за, за мащабите на Съюза, разбира се, но много важни за сам, самозадоволяването на страната, бяха унищожени. Според мен, моето лично мнение е, че те бяха унищожени съвсем умишлено, и под влиянието на монополните организации, за които става дума в доклада, след което естествено тези организации се превърнаха в монополни и създадоха картелни споразумения помежду си. А, също въжи и за агроинститутите, които произвеждаха нови сортове семена, нови сортове от а, растителни животински видове, които се предоставяха на земеделците безплатно. Но пак под наслова за което беше и част въобще като процеса на евроинтеграцията на България за по-малко държава, за по-малко намеса, за повече частен сектор. Също да, финансирането на тези агроинститути постепенно намаля и те загубиха своята възможност да произвеждат нова продукция. Това, което няма до известна степен няма да се съглася с включването в доклада е относно ролята на новите, на възобновяемите източници на така наречената зелена енергия. Според мен не е направена именно за това обсъждане по изпоскъпването на енергоисточниците, не е направена добра оценка, тъй като да, това е приоритет на Европейския съюз. В него има много възможности за развитие, но не беше направена добра оценка. Защото по-голямото производство на зелена енергия под сега съществуващите регламенти на практика води до увеличаването на цените на потреблението. И по този начин се удря директно там където всъщност тези енергоисточници най-много се използват в земеделието. Именно затова стигнахме до, до този елемент. Затова преди да кажем, че е добре да се стимулира и включително ако съм разбрал правилно госпожа Раймер, до някъде възобновяемите източници използват земеделска земя. Тоест те до някъде вредят на възможностите за производство. И на последно място ще се спра и на проблемите с арендата. В България в момента закон за арендата поставя хората, които дават земя под аренда в изключително неблагоприятно положение. Минималният срок на договора е 4 стопански години с договора може да е безсрочен за вечни времена, което е изключение. Например, никой не може да даде апартамента си под найем за повече от 10 години. Но някой арендатор може да вземе и да излъже някой така по-прост обикновен човек, който не разбира много добре нещата и да му вземе земята за вечни времена, докато е жив и неговите наследници и така нататък. И според мен трябва да бъде обърнато внимание на, на подобни разпоредби, които а, спомагат за формирането на огромни латифундии. Вземат се под аренда хиляди, 150 хиляди хектари. След това арендатора използва директните плащания, чиято цел според мен не е да храни собственици на латифундии, а да помага на по дребните земеделски производители. И е, оттам нататък се разбива всякаква възможност да се прилагат различните програми, които ние тук приемаме. Затова съм е, в подкрепа на, на тези предложения в доклада. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Стоянов. Господин Капола Стантос, после Джордж Лайен. Е, Много благодаря, господин председател. И аз искам да се изкажа от собствено име и от името на докладчика в сянка на нашата група Спирос Данелис, който не може днес да бъде тук, за съжаление. Благодаря на докладчика. Искам да му изразя нашето задоволство за чудесно свършената от него работа за по един толкова важен въпрос. Когато казва, че през последните десетилетия присъствахме на 60% покачване на цената на енергията и 80% покачване на изкуствените торове или 36% увеличение на посадъчния материал и самената. когато казва всички тези цифри, ние със сигурност ги интерпретираме като като бъдещи проблеми за селските стопани. Благодарим му за уравновесения, балансиран подход. Приветстваме доклада и се надяваме, че ще успеем да подобрим неговото качество с нашия принос. Смятаме, че това е начин да се стимулира дебата. Определено ще водим дебат по реформата на ОСП. Има един пропуск във вашия доклад. Е, споменавате водата, но това, което искам да ви припомня е, че предложенията на комисията, те все още не са разпространени, разбира се, но ние знаем за тяхното съществуване по данни, които достигат до нас. Та, в тези предложения има пакет за селскостопанско селско развитие, развитие на селските региони. И от критериите са изключени поливните системи. С други думи, това означава липса на инвестиции в поливни системи. Вчера, например, в Португалия беше толкова горещо, 36 градуса плажовете бяха пълни, все едно, че бяхме средата на юли. С други думи, виждате, че климатичното изменение е вече факт и ако нямаме напоителни системи, нямаме да конкурентно земеделие. Ето това трябва да бъде подчертано допълнително във вашия доклад. Това е конкретното. Общото обаче е моето много добро впечатление от вашия доклад. Благодаря. Джордж Лайон, пой Акню. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Нека и аз поздравя Жозе Бове за подготвения доклад. Наистина това е една добра платформа, на която можем да надграждаме. Не съм съгласен с абсолютно всичко, което е в доклада, но наистина има а, голяма част, по която може да постигнем общо разбиране и наистина се подчертават реалните проблеми на селските стопани, защото те са притиснати между няколко големи а, международни компании от страна на веригата на доставките, а пък а, от страна на дистрибуторите пък а, ги притискат а, международните компании, които продават техните продукти. И е наистина трудно за един малък селски стопанин да има силата и да ам, направи усилията да издържи на този натиск от двете страни. От една страна доставчиците на а, неговите суровини, от друга страна дистрибуторите на неговата продукция. И така наистина трябва да видим как можем да подчертаем, как да може да заздравим ролята на селските стопани. Един от начините е кооперативното а, движение, особено що се отнася до страната на дистрибуторите, пък от друга страна при а, доставчици на суровини би трябвало да видим как може да има по-голяма стоеност на техните продукти, за да може в крайна сметка това, което постъпва на пазара, да е продукт на една добра търговия. две, два момента, на които искам да се спра. Наистина, разходите на с, суровините за говеждо месо, за птиче месо и така нататък се увеличават. Много рязко и трябва да помислим как може да се регулира цената на вносната соя. Тя е основен компонент на а, всички а, животновъдни а, сектори, част от а, а, фуража. Наистина трябва да а, се обърне внимание на цената на соята, но областта, в която трябва да бъдем още по-сериозни, това е точка 4, където се говори Е, чух и изказването на колегата. За мен загрижеността е в областта на торовете. Когато аз бях селски стопанин, беше много трудно да получим цени за торове. Всичко беше. Всичко зависеше от един голям производител на азотен тор и ако ние а, отидем към самия производител, всъщност към който и да се обърнем, стигаме до един и същи производител и наистина и в Обединеното кралство, и в Европейския съюз трябва да се заинтересуват антитръстовите органи по а, тази тема. Как може един кооператив на селски стопани, който иска цени на а, торове, и а, да получава откази от няколко а, фирми, които предлагат такива торове, според мен това е абсолютно неприемливо и трябва да се а, предприеме сериозно действие и трябва и комисията и антитръстовите органи да разследват а, тези въпроси, за да се стигне до истината, защото Всъщност, торовете са един от най-скъпите елементи в суровините за селските стопани. и защо има недостиг? Защото се произвежда точно толкова, за да има голямо търсене. И мисля, че наистина трябва да направим много сериозен а, акцент върху този а, пазар и да се използва правомощията, които имаме, за да разследваме какво се случва на този пазар. Господин Агньо и после Мишел Дантен. Well, Jose, you... Благодаря. Жозе, вероятно знаеш, че няма да те поздравя, но ще се опитам да бъда учтив. Притесняваме това, което казваш за семената. Наистина е твърде упростенческо да се каже, че всички трябва вътре в самото селско стопанство да произвеждат собствени семена и по този начин да не плащат разходите за произведени семена. Всъщност за всеки сорт, който е успешен, може да се продава и има смисъл тези възнаграждения да не се избягват по този начин. Не смятам, че е отговорно по този начин да се подхожда ако наистина вие казвате, че не трябва да се плащат възнаграждения за а, произведените в селските стопанства семена. По този начин ще се нам, намалеят новите сортове, защото тези, които ги произвеждат, няма да имат доходи, за да продължат да произвеждат нови сортове. Използвали сте тези ужасяващи думи за това да се призове комисията, за да се намалят разходите. Според мен никога не може комисията да се а, намеси така, че да се намалят а, семената, всъщност а, да се намалят разходите и цените. Цените могат да се намалят единствено от хората, които работят на място. И така, какво а, да направят селските стопани, когато имат толкова много изисквания, които трябва да а, спазват? М- не могат да се справят с всички тях. А, комисията изисква индивидуално а, обозначаване на различните а, овце и какви ли не други а, изисквания. Господин председател, е сега ще преключа. Виждам, че ме а, гледате и ви е трудно да ме разберете. Също така, Комисията изисква още и още тестване и повторно изследване на пестициди и съдържания, неща, които са изтеглени от пазара, дали са останали някъде в системата. Всичко това е изключително скъпо. Моля ви, не намесвайте комисията. Това е нещо, което ние в рамките на тази промишленост трябва да решим. Благодаря, господин Дантен и след това Джим Никълсън. Благодаря. И аз започвам с благодарности към докладчика за подготвения доклад. Наистина казаха, че това е добро начало и преждеговорившите и аз го смятам по същия начин. Разбира се, че трябва да го обсъдим, да дебатираме. Смятам, първо, че следва да подчертаем факта, че ако а, селското стопанство е било толкова печелившо през последните 50 години, е било именно благодарение на умелото управление на доставка на материали. И ако сега това се промени и се разпределят тези доставки по несправедлив начин, това няма как да не се отрази на структурата на обществото това не бе това социално измерение не бе подчертано, аз смятам, че трябва да се подчертае. Селските стопани са все по-често излагани на допълнителни рискове, именно поради факта, че има един, двама, трима най-много доставчици на материали, един, двама, трима най-много и изкупвачи. С други думи, работата на селските стопани зависи в много голяма степен от определен фактор на входа и от определен фактор на изхода. Освен това, има сили, които пречат на образуването на кооперативи и всякакъв друг вид асоциации. Така че можем да се запитаме какво се прави в областта на защита на конкуренцията в селското стопанство. И когато започнем да обсъждаме бъдещето на ОСП, това трябва да бъде застъпено в тези наши обсъждания. Благодаря. Благодаря. Добре дошъл и на комисаря Дали сред нас, но тъй като остават само три изказвания, предлагам да изслушаме колегите. Ще дам думата на колегата Никълсън и е, след това ще продължим. Благодаря, господин председател. Нека и моите благодарности отправя към докладчика. И аз, е, естествено, не бих се съгласил с всичко, което влиза в доклада, но все пак е, е, уважавам опита да, се, да ни накара да се замислим по всички тези въпроси, които обсъждаме в момента. Така че приветствам доклада. Той подчертава това, което ние всички знаем, а именно опират нещата до трите важни момента, а именно фуража, горивото и торовете. Наистина, различните предприятия в тези сектори стават все по-големи, а малките, на малките е все по-трудно. Птицевъдството също е изправено пред много сериозни а, трудности, също свързани с а, вносния фураж. А, други важни, свързани с вносните торове и фуражи моменти има, но наистина ми се струва, че е необходима промяна в тази област. И така, съгласна се с много отказаното в доклада, но също така ми се струва, че трябва да разгледаме и момента свързан с бюрокрацията и администрацията, тежките изисквания, откъде идва тя. Като че ли имаме още повече бюрокрация. А това е нещо, което ние а, налагаме на селските райони. Ако наистина продължим с това, те просто ще ни отвърнат. Просто сме отишли твърде далеч с тези бюрократични изисквания. Наистина бяха идентифицирани някои от тези моменти. Има и други неща, които можем да правим по по-добър начин беше спомената темата с земята, земеползването. Наистина, земята струва толкова, колкото е готов някой да плати за нея, дали е оправдано това или не. И много дълго време имаме спекулатори, които за... имахме а, закупуване на земя, разработка на различни проекти но е важно да бъде намалена цената на земята. Ако разглеждаме Европа в различните посоки, на изток, на запад, на север, има различни тенденции, но наистина има все по-малко земя, все по-малко възможност да се произвежда храна. И трябва да се върнем към това основно положение, нещо, което да разберем и да а, използваме правилно този принцип. Благодаря, господин председател. Това са моите гледаща и чакам с нетърпение да продължим тази дискусия. Благодаря ти, Джим. Госпожа Гарсия е записана също така да се изкаже и след това колегата, ако иска не, и след това ще дам думата на Жозе. Много благодаря, господин председателю. Разбира се, че господин Буве е свикнал сигурно на такива похвали, той добре работи. Данните, които представя, са изключително изумителни. 80%, 60%, 36%. И питам се в този смисъл дали ние като парламентаристи и като взимащи политически решения хора не работим за химическата индустрия. Дали на нея не се пълнят джобовете с някои наши политически решения. Понякога понякога не сме много вдъхновени като създатели на закона, когато тук не позволяваме да се използват химически торове, а пък от другата страна на Средиземноморието, на отсрещния бряг, не гледаме и не контролираме кой какво използва, а най-спокойно го внасяме и го консумираме. Някои решения с смятам са взети прибързано и несправедливо, защото не са еднакви за всички. Вие искате, господин Жозе, да има надзорен орган за ценообразуването. Ние също сме поискали, но нашата политическа група за момента не е постигнала никакъв резултат, така че разчитайте на нас в борбата си за повече прозрачност. Разбира се, борбата за опазване на околната среда. И тук съм с вас вече, даже не само като политика и като частно лице, като гражданин. Аз участвам в такива асоциации. И също съм съгласна с факта, че альтернативните енергии не са достатъчно свързани с сълскостопанската дейност. Нещо, което намирам за противоречиво от друга страна е, че от една страна се стремим за към повече целесообразни изисквания, а пък от друга страна искаме да се увеличат доставките на материали. ОСП не предвижда обаче повече бюджетни средства. По-скоро обратното предвижда замразяване и намаляване с 11%. Така че ако сме много-много взискателни, особено при прилагането на екологични и изисквания, то тогава всъщност ще ги принудим да печелят още по-малко, да работят още повече на загуба. По въпроса за посадъчния материал, смятам, че можем да застъпим тук и генетично модифицираните организми, които аз като човек, като гражданин и като испанка по-конкретно не споделям. Благодаря. Благодаря, госпожо Ан Гарсия. Иска ли Жозе нещо да каже в заключение? Ако не, преминаваме направо. Всъщност връщаме се към четвърта точка, тъй като господин Дали вече е сред нас. Една минута. No, just minute. Да, наистина една минута за да изкажа благодарност на взелите отношение колеги. Много неща се казаха. Е, едно нещо, което искам да уточня за, е, на колегата Раймер, когато говорим за земя и за цена на земята. Индустриалните предприятия, които произвеждат биогаз в Германия, например, те купуват земята на 2000 евро на хектар. Виждате колко е скъпа земята, като се използва за производство на биогаз, вместо тази същата земя да се използва за производство на сълскостопански продукти. Виждате колко е силен, значи конкурентния натиск. Споменахме агрономството, сейдбооборота, сейдбооборота фигурира в доклада на евродепутат Дес. Там се обясняват е, тези сълскостопански практики, които трябва да бъдат организирани по нов начин и то не само за спорта, а за да намерим начин да използваме от отложения в земята азот, вместо да наторяваме с изкуствени торове. Това би могло да се постигне с умело агрономно действие. Благодаря ви отново за взетото отношение. Bene, grazie, Allora ti... Благодаря, Жозе. Желаем ти успех, за да продължиш с важната си задача. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред – Добре е дошъл на комисар Дали, член на комисията, отговаря за здравеопазването и защитата на потребателите. Той ще ни представи какво се случва с прилагането на директива 9974 с, е, която установява минимални а, е, норми за кокошките носачки. Както знаете, там се предвижда забраната на отглеждане на такива а, кокошки в неоголемени клетки или конвенционални клетки от 1 януари 2012 година. Искам да ви припомня една резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2010 година, в която Европейския парламент изразява своята тревога, като се има предвид големия брой държави членки, както и производители на яйца, които закъсняват от сроковете заложени, които споменах 1 януари 2012 година. Освен това, господин комисаря ще говори за последствията решението на Съда на Европейските общности за прашеца, който съдържа следи от ГМО ВМО в меда. Благодаря ви, господин Дали. Имате думата. Well, thank you very much. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на тази комисия, днес искам да се спра на два момента, които са от интерес за тази комисия. На първо място, хуманното отношение към кокошките носачки и на второ място съдържанието на ГМО в цветния прашец в някой видове мед. А, бяхме а, всъщност още през 1999 година а, приехме, че от 1 януари ще бъдат забранени батерийните системи за клетки. Комисията а, използва всяка възможна, а, всеки случай да се припомни ангажимента на държавите членки при въвеждането на това законодателство. През декември 2010 година парламентът прие резолюция, която подкрепя въвеждането на тази забрана без отлагане и призова комисията да предприеми действия, за да може да се спазва законодателството. През януари тази година комисията организира а, различни а, срещи за всички заинтересовани страни, за да може да се осигури пълното спазване на забраната през, в целия Европейски съюз, за да може да се направи добра оценка на състоянието на въвеждането през февруари на съвета по селско стопанство, аз се обърнах към министрите с молба да ни изпратят статистика до 1 април по отношение на кокошките носачки. От данните, които получихме, изглежда, че в някои държави членки все още има кокошки носачки в необлокатени, неразширени клетки в края на тази година. Въпреки, че политическото решение за тази забрана беше взето преди 12 години. Състоянието в някои държави членки и някои производители, много производители, не е ясна за компетентните органи. Това не е приемливо. След а, месеци интензивна работа, заставам пред вас днес още веднъж да ви потвърдя, че комисията няма намерение да отлага крайния срок за забраната и ще поддържа силната си позиция в съответствие с своите правни в своите правомощия по отношение на не спазването на забравата. Инвестициите и усилията, които вече са направени, както и доверието на потребителите не трябва да се подриват. Измененията в пазара след 1 януари трябва да бъдат избегнати. Комисията има намерение да преразпредели ограничените е, ресурси на инспекционните си служби, за да направи този въпрос истински приоритет. Ето защо от 1 януари 2012 година комисията и нейните експерти ще посещават целевите държави членки и като резултат от тези одити комисията няма да се поколебае да предприеме процедури по нарушение, където трябва през 2012 година. Този месец ще участвам в съвета по селско стопанство и още веднъж ще припомня на държавите членки за техните а, отговорности и ще се обърна към всички министри с молба да приемат това като личен приоритет, да се предприемат всички необходими действия, за да може неоголимените клетки да а, бъде осъществена забраната по отношение на тях. А сега към втория въпрос, свързан с меда и ГМО. This is the second issue of today's... Това е втория въпрос по днешната ни обмяна на мнения, свързан с, съвет, а, с решение на съда на ЕСА относно меда. И а, това решение повдигна много въпроси. Първият случай е свързан с меда. На 6 септември съда се произнесе, че дори и малки остатъци от цветен прашен на геномодифицирани растения ще доведе до необходимост от специално етикетиране. Комисията много внимателно проучва последствията а, на това решение, което има, които има две нива. На първо място производството на мед в рамките на Европейския съюз и на второ място вносът на мед от трети страни. На ниво Европейски съюз става въпрос за близкото разположение на отглеждане на пчели и а, геномодифицирани растения. Има и практически въпроси, свързани с това как да се приложи това решение при контрола на цветния прашец на ниво Европейски съюз. Комисията разгледа всички технически аспекти с държавите членки на 22 септември и говори с заинтересованите страни, включително с организациите на фермерите и пчеларите в продължение на няколко седмици. Ще продължим да разглеждаме този въпрос заедно с съвместния Център за научни изследвания, който разглежда аналитичните въпроси. Искрено се надявам, че всички държави членки и заинтересовани страни ще координират своите действия. Не искаме да се предприемат действия на ниво а, държави или на местно ниво. Що се отнася до вноса, почти 50% от меда, меда който ние консумираме, а, е от трети страни Аржентина, Китай или Бразилия, където много често не разрешени ГМО растения се отглеждат а, и а, на 20 септември взехме решение, че ще изследваме последствията от това решение. Предприемаме този подробен анализ и също така а, разглеждаме и регулаторните аспекти на прилагането на това решение. Това е свързано с а, разрешението на царевица МОН 8.1 800, извинете, за да имаме а, разрешение, което да дава възможност за използване на всички, а, за всички употреби на тази врана. Всъщност, МОН 810 е разрешен вече 4 години, но за различна употреба и а, за съответните употреби се счита за безопасен. И комисията трябва да се произнесе по-конкретно по безопасността на МОН 810 и цветния прашет за меда. Царевицата от типа 800, МОН 810 е свързана с последствието това решение. То не е на ниво комитология. Трябва националните съдилища да определят правната валидност на тази забрава, забрана трябва да се извлекат съответните заключения за а, легалността на тази забрана. И когато бе, бъде взето решение от френските и други съдилища, комисията ще разгледа тези последствия. В този смисъл, нека припомня, че комисията през юли 2010 година направи правно а, предложение, законодателно предложение за отглеждането на геномодифицирани организми това е свързано и с националните забрани за ГМО и да цели да даде възможност на държавите членки повече гъвкавост по решението дали да отглеждат геномодифицирани организми на своята територия или не. И нека а, завърша като кажа, че приветстваме бързата а, работа от страна на парламента а, след 1 юли, след първото четене и се надяваме съветът скоро да стигне до общо решение. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Благодарим за конкретната информация. Започваме сега дебат. Мисля, че всички депутати, които присъстват, са поискали да вземат думата или почти всички. За това ще ви помоля да внимавате с времето за изказването, защото господин комисар, е трябва да ни напусне в определен момент. Госпожа Егел е първа, имаш думата. Благодаря. Господин комисар, наистина ще бъда кратка. Макар, че много неща могат да се кажат на тази тема, хуманното отношение към кокошките носачки, изразихте се точно, говорихте за защита на тези кокошки, но трябва да мислим за економическите последствия. Аз съм германка и, както знаете, ние в миналото експортирахме, изнасяхме, а сега внасяме яйца. Яйцата се произвеждат по естествен път в клетки, и винаги ще се купуват. Потребителите виждат също, че е сложна ситуацията. Забелязах, е, че споменахте холдинги, които все още използват такива клетки. Аз мога да кажа, че има определени държави членки, които нищо не са свършили от 99-та на Светне съвсем ясно беше казано, излязахте с конкретни инструкции. Но в крайна сметка, нека да кажем нещата с истинските им имена. Има държави, които не действат и вие трябва да предприемате мерки срещу тези държави членки и това е в крайна сметка за да защитим потребителите. Що се отнася до меда, мисля, че това, което казахте, беше абсолютно точно. Описанието в етикета може би няма да е достатъчно обаче. Имаме нужда от повече научни изследвания за това как да се справим с ГМО и с съседството на засети поля с ГМО и кошери. И съвсем накратко. Проблема с диоксина в Европейския съюз. Какво можете да направите и вие, и ние, за да може всички държави членки а, да имат прозрачни правила в това отношение? Благодаря, господин Деланж. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Well... Благодаря. Аз явно никога няма да стана комисар. Защото си мислех тази сутрин какво ях да направя, ако бях на името на комисаря. Дали ще вляза ли в барлогата на лъва, на тигра в устата, Европейския парламент, който през август 2010 година, през септември 2010 година също, се обърна към службите с искане какво ще се направи и отговорът беше не, неудовлетворителен. След това през декември 2010 излязахме с резолюция. Вие се позовахте на нея. Да, ако аз бях комисар, щях да вляза тук в тази барлога, ако имах нещо ново да кажа. Нищо обаче не казахте, което да е ново. Единственият призив от нашата комисия е, моля ви, кажете ни какви конкретни действия ще предприемете. Чуват се много силни думи, казвате, ще започнете процедура а, за нарушение срещу държави членки. Извинявайте, но през 2012 година ще започнат одити. Това означава, че имаме някаква представа, че до края на 2012, ако сме големи късметли, те ще са свършили. След това ще започне процедура за нарушение срещу което и да е държава членка, което отнема отново година и половина минимум, за да мине аз значи, си представям, че всичко ще започне да се случва 2014 година. И в крайна сметка, ако накажете определена държава членка, няма да накажете конкретния производител, който сме поиск... от когото сме поискали 99-та да изпълни определени изисквания. Така че, извинете, но не съм впечатлена от думите ви, че ще започнете процедури за нарушение срещу държави членки. Производителите ще умрат от смях. Единственото заключение, което може да се е, направи от страна на производителите от цялата тази каша, извинявайте ме за думите, е няма да слушаме европейските общности, няма да слушаме Европейския съюз, ние ще си го караме леко и спокойно, защото те каквито и правила да напишат, ще има още 3-4 години, докато трябва да ги изпълним. Тоест, вие наказвате онези, които са спазили правилата и които вече са увеличили е, цената за производство от 8 до 13% е, в сравнение с конвенционалните яйца. Така че, ако аз трябваше да ги посъветвам, е следващия път, като дойдат а, някакви правила, изчакайте. Белгийците, например, им дадаха една година още мисля, че на това се крепи доверието и реномето на Европейския съюз. Ние искаме да разберем от вас какво ще направите. Написахме го и в резолюцията и вие пак не отговаряте. Искаме да разберем какво ще направите с тези милиони яйца, които на 1 януари ще се окажат неотговарящи на правилата. Ще ги продаваме ли? или ще бъдат произвеждани само, извинете, продавани само в държавата членка, където са произведени? Ще имат ли етикет? Какво ще правите с вноса от трети страни? Всички тези въпроси остават да висят във въздуха. И аз мисля, че на нас ни е дошло до гуша от големи думи и никакви действия. Tack, herr ordförande, och tack, kommissionär Edali. Е... Благодаря а, на комисаря Дали. Не знам кога ще ви благодарим. Може би след 9 години, когато минат и видим какво се случи, тъй като това е един от първите случаи, в които европейско законодателство всъщност се а, пробва до крайна степен. Ако ние а, следваме законите, които се а, подготвят в Брюксел и в Страсбург, какво става с тях? Можем ли, трябва ли да ги спазваме или пък може да ги а, просто пренебрегнем? Това е един въпрос, а, който стои сега за а, свързания с батарейните а, системи за кокошките, на това, което предстои през януари а, 2013 е свързано с а, а, свинете. Те ще имат ли по-добър живот през, от 2013 нататък или хиляди и милиони от тях ще продължат да живеят в а, лоши условия? по същия начин. Трябва да разгледаме тези въпроси тук в нашата комисия. Трябва да гледаме напред и да не забравяме и за свинете. Тъй като в момента говорим за носачките и за яйцата в момента, но стоят и другите въпроси. Кога предложението за нова стратегия ще чуем? за периода от 2011-2015. Винаги а, говорим за края на 2011 и не знаем какво става с стратегията след това. Благодаря, госпожо Пулсен. Дам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз съм възмутена. Възмутена съм, господин комисар, защото ни разказахте същото, което ни разказахте преди 2-3 месеца, когато пак дойдохте тук да ни е, обяснявате за кокошки носачки и за яйца. Неприемливо е, по-моему, да няма никакво развитие от тогава до сега. Знаем, че през януари 2013 година нещата ще се преобърнат и ще се окажем с незаконни яйца на пазара. Милиони милиони яйца вън от закона, ако позволите. Предвиждат се процедури срещу правонарушителите. Това чувам от вас, но аз, ако съм предприемач, ако съм птицевът, не бих се оплашил много, защото все още няма нищо написано черно на бяло. Може би ще трябва да се информираме от телевизията и да видим дали ще се появи някакво предаване, наречено Терминейтор на яйца. От месеци насам се опитваме да сериозим, да работим сериозно и сега вече оставам шегата на страна. Ако обаче вие самият не работите сериозно и не взимате на сериозно този въпрос, няма как да очакваме селските стопани, изобщо гражданите, да ни взимат нас пък на сериозно. Сега по въпроса за меда. Има съдебно решение от септември месец, по силата на което пчеларството и трансгенното селско стопанство са несъвместими. Какво възнамерявате обаче вие? Какво претендирате да продължаваме да използваме трансгенни култури в европейското селско стопанство или някак да противодействаме? Как смятате да защитавате интересите на европейските потребители. Благодаря. Тергяр. Чем Николсън. Благодаря, господин председателю. Аз обаче ще бъда мил с господин комисаря, което вероятно малко ще го поуспокои след всичко, което чу преди мен. Ще се опитам да намерим някакъв път напред. Както всички вие, членове на тази комисия, от четвъртък миналата седмица до сега сте получили много имейли. Аз получих над 6000. Не знам дали другите държави по същия начин са ги получили, но от Ирландия така, както знаете, те валят обаче хората много се тревожат, господин комисар. Не искам да повтарям това, което каза Естер и другите, но реалността е следната. Около 18 милиона яйца на 1 януари ще бъдат на пазара, ще бъдат произведени в Европейския съюз, а ще бъдат незаконосообразно. И въпросът е какво ще направите? Какво ще се случи с тези яйца? Ето това е големият въпрос. Много земеделски стопани наистина са инвестирали огромни суми за това техните ферми да отговарят на стандартите, които сме поискали. Похарчали са много средства, пак повтарям, и сега още повече ще струва да произвеждат яйца. И какво ще правим? Какво означава, че ще изпратите вашите експерти, за да проверят кои са тези държави, които смятате, че няма да са изпълнили изискванията? Може би е хубаво да ги изброите. Когато се насочите към определени държави, вие казахте, ще се насочим към определени държави. Какво ще направите с тази процедура за нарушение? Не е хубаво чак. В смисъл няма, извинете, няма смисъл нещата да се случват чак в 2014 година, защото банките, които са дали парите, си ги искат обратно. Когато човек започне да изнася яйца а, в чужбина, защото си помислете и за сушените яйца, за яйцата на прах, които се ползват след това в пекарните държавите членки трябва да предприемат съответни действия, за да няма внос на яйца от трети страни или от страни, които не отговарят на изискването. Колеги, казва председателят, моля ви да не нападаме така господин Дали. Идната седмица може с Чолош да бъдете по-много меки, защото ви е отишъл гнева, така че сдържите гнева и за другата седмица. Следващия оратор, господин Яр и следващия оратор след него, господин Гарсия. für mich steht die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel, weil es geht ja schlicht und ergreifend um die. Струва ми се, че наистина а, има въпрос свързан с доверието към нашата дейност а, тук. Все пак не трябва просто да приемаме законодателство, то трябва да се прилага. Това е въпросът в Европейския парламент, като че ли не си даваме толкова труд, няма смисъл да си правим труда 12 години за прилагане и за въвеждане на това правило и явно в някои части на Европа никой просто не се интересува от прилагането на нашето законодателство. И ние, и комисията по този начин получаваме много силен удар – Изпращаме различни предупреждения. Комисията казва, предполагаме, че всички са направили съответното транспониране, а в много области няма да има възможност да се приложи това законодателство по правилния начин. И нека бъда откровен. Една процедура по нарушение няма да е достатъчна. А какво правим с ролята на държавите членки? Трябва да ги накараме да направят нещо. Казаното и от моя колега, какво ще направим на 1 януари до година, ако трябва да накараме нашите е, потребители, е, които трябва да консумират е, незаконосъобразно произведени яйца. На второ място меда. Наистина практически са въпросите, които трябва да разгледаме, както и вие казахте. Ако разгледаме разликата между храна и фураж. Има някои правила, които въжат за а, храната, други, които въжат за фуража но не можем да а, основаваме решенията си на решение на съда. А какво правим всъщност с решенията за на ниво държави членки? Все пак а, пчелите не могат да спазват тези правила, не можете да им кажете да не летят между различни страни. И също така правилата свързани с мановия мед. И пускаме ли такива или не? Има думата следващия оратор. Да, госпожа Гарсия, благодаря ви, господин комисар, за посещението. И слушах ви. И си вадя извода, че желанията на испанските селски стопани за удължаване на срока до 2014 година, тъй като няма да се справят с изграждането на такива оголемени клетки, това тяхно желание няма да бъде изпълнено очевидно. Някои други държави, като като Китай, Аржентина или Съединени щати ще продължават да ни изнасят яйца от кокошки, които живеят при много по-ужасни условия, отколкото тукашните европейски кокошки. Така че, какво смятате да направите, ако яйцата, които ще консумираме тук, ще идват от много по-лоши условия, как тогава възнамерявате да помогнете на селските стопани и на потребителите с ценообразуването? Ако яйцата, които идват, се окажат много-много скъпи, трябва да са в много-много добри много добра кондиция, иначе няма да е обоснована тяхната висока цена. Сега друг въпрос. В в доклада е записано, че Европейската комисия ще се стреми да обслужва възможно най-бързо постъпващите заявки. В Испания поне 80% от териториите имат, изложени са на достъп на, от такива генетично модифицирани организми. Така че, моля, вие и не вие, а и Европейската комисия да не бъдете особено взискателни в този смисъл. Искам да ви попитам и какви са изводите от заседанието на представители на държавите членки на миналия 22, на септември, 22 септември тази година. Има ли някакво взето решение относно това заседание? Благодаря. Yes. Yeah vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar Dali. Äh, viele Kollegen. Господин комисар, много от колегите днес казаха, че не действате достатъчно бързо, не действате достатъчно решително. През последните пет години аз доста работих с вас тук в парламента и макар да чухме критики към вас днес, искам да кажа, че аз доколкото ви познавам и като комисар, оценявам вашите действия. Вие сте някой, който винаги предприема действия, когато е необходимо. Да, наистина, кокошките носачки са изключително важен въпрос, труден въпрос и трябва да бъдат намерени отговори. Ние в парламента, разбира се, сме готови да обсъждаме с вас, да намерим правените решения, което означава решение на европейско ниво. Така че решенията взети на европейско ниво, законодателството да бъде прилагано. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Имам две, два конкретни въпроса. Ще могат ли да се продават от старите конвенционални клетки, произведени по този начин яйца. Ще могат ли да се продават в Европейския съюз? На второ място, комисията ще, ще ограничи ли търговията с такива яйца? И трети въпрос. Целевите или държавите членки, които вие сте на, насочили действията си, към кои се насочвате? Към тези, които са спазвали или тези, които не са? Защото ако почнете с нарушителите, може би доста бързо ще се справим. Струва ми се, че вие наистина чудо трябва да направите, за да решите този конкретен проблем. Но ми се струва, че за тези производители, които са инвестирали а, за да въведат система на оголемени клетки, те ще имат, разбира се, забележки към нас. Защото ако другите, на другите им се позволи да а, търгуват. Правилно ли разбрах а, е, испанския ми колега, който каза, че те имат нужда от повече време? Това са моите конкретни въпроси, ако може да им отговорите. Благодаря. Аз няма да изразявам възмущение, въпреки че го споделям. Благодаря на комисария за посещението. Искам да спомена проучването, на, публикувано наскоро от Комисията за въздействието върху европейския съскостопански сектор върху, в условията на криза. Какви са посланията, които желая всъщност да изпрати комисията, като от една страна наказва стопаните, които спазват Дейните правила. Комисията е призвана да пази изпълнението на договорите. Възможно ли е обаче днес да не спазва изпълнението на тези договори самата комисия? Имам предвид държави, които са приели общностното законодателство и в крайна сметка, в крайна сметка е на загуба в сравнена с други държави, които не изпълняват изискванията на комисията. Така че желая да получа доказателство от страна комисията за това, че тя е в състояние да, изпаз, да, да изпълнява изпълнителските си функции. Някои държави изпълняват изискванията, други не. Така че искам да знам до каква степен нашите съграждани, нашите гласоподаватели в крайна сметка са в състояние да окажат осъзнават представените към тях изисквания и до каква степен тяхното възмущение може да бъде заплаха за нас. Благодаря. Колеги, моля ви по една минута, защото времето ни изтича. Следващия оратор. Е, das Thema Eier nicht nochmal aufrufe, weil es ja schon oft genug äh, gefallen ist. И аз ще говоря за яйцата. Съжалявам, че се повтарям. Често сме обсъждали този въпрос, но Кажете просто кои държави все още не изпълняват регламента. Вярно ли е, че някои държави дори изобщо не са ви подали каквато и да било информация? И същото искам да попитам и за меда. Никой не знае какво да прави в момента с, след приемането на това съдебно решение. Казвате, че трябва да се контролира меда, но за това е нужно преразглеждане на нормативните актове, които позволяват отглеждането на трансгенни култури. Тук се стремим обаче към цветен прашец и към нет, мед, които не произхождат от трансгенни култури. Това обаче е единствено е възможно само ако има изолация, ако не са в контакт земите и площите. Иначе е невъзможно да се избегнат остатъците от такива трансгенни посеви. Как смятате да въведете това в практика, чрез повече контрол или друга мярка? Благодаря. Господин Агню има думата. Господин председателю, не искам да ми засичате времето, докато не започне да ме гледа комисаря. Ето, гледаме. Исках нещо полезно да чуя от вас. Д да, звучи много строго, но няма да проработи. Това, което трябваше да направите, е да ни обещаете, че ще има камиони пред всяко едно такова пред всяка една такава ферма, която да взима яйцата и да ги чупи. Вие това не можете обаче да го обещаете. А, ще ви покажат, ако изпратите свои служители, някои ферми, които спазват, няма да ви пратят там, където не се спазва. Искам да посъветвам всички, които ми пишат. Това, което мога да ви кажа е поснете извинете, приберете моста от крепостта си, така че никой не може да мине през рова около нея. Може да кажете, че съм прекалено англичанин, но такъв съм. Има най-различни супермаркети, които получават писма и според мен и моите гласоподаватели това трябва да правят. Да пишат на супермаркетите и да ги питат откъде взимате яйцата. Само така можем да запазим нашето производство. Брита Реймерс. Ich werde jetzt nicht noch schneller reden, als ich sonst immer schon spreche. Ähm... Благодаря. Ще се опитам да не говоря по-бързо, по отколкото обикновено говоря. Говорим за незаконно произведени а, яйца, но всъщност става въпрос за кокошките, които не живеят в а, точните а, условия. И така, въпросът всъщност е как да освободим носачките от техните клетки и всъщност това, което вие чувате от всички нас, е да предприемете по-сериозни действия спрямо държавите, които не прилагат това законодателство. Да, винаги отнема дълго време, имаше най-различни преходни периоди и помощи бяха разплатени, за да се подпомогнат селските стопани да, да променят своите производствени методи. Така че трябва много внимателно да видим как разходваме своя бюджет, за да може за, и в бъдеще компаниите да ни имат, производствените а, селски стопанства да ни имат доверие. Трябва по някакъв начин тези, които не са спазили правилата, да бъдат маркирани за това, че а, нарушават приети правила. В Европа винаги говорим за никаква толерантност, много ясни правила. Не може обаче да обърнем гръб на факта, че много често вносните продукти са произведени с а, а, геномодифицирани организми. Шмидт и след това Силвестрис. Uh, Питър, както и други колеги, казаха и следват примера на Джим Никълсън. И аз също ще се опитам да бъда учтив. Но наистина, да, нека ви е ясно, че сме изключително възмутени от липсата на действие в тази посока. Ние наистина полагаме големи усилия да защитаваме европейските правила пред нашите селски стопани и фармери. Фермери, наистина това става все по-трудно. Сега въведахте и изискване да се маркират електронно всички овце. Това става наистина още по-трудно. А, а, въпросът с а, а, носачките и а, с меда наистина са изключително важни, защото така наистина губим а, много доверие. Наистина трябва да видим как се предприемат а, а, действия за нарушенията, а, направени от държавите членки. Ако го отложим, това ще бъде твърде бавно и ще бъде твърде малко. Наистина трябва да предприемем действия спрямо а, произвелите тези яйца по не законосъобразен начин и то на 1 януари на нова година. Ние наистина ви призоваваме да предприемите много сериозни а, действия. Наистина искам да кажа на колегите, че според мен да се а, унищожава такова количество храна не е разумно, но щом този продукт е незаконосъобразен след нова година, можете ли да а, ми потвърдите, че държавите, които искат да затворят границите си спрямо този незаконен продукт от 1 януари, ще имат правната възможност да го направят. А сега по въпроса за меда. Ако разгледаме въпроса ретроспективно, имаме наистина един елемент свързан с това много лошо послание, което се изпраща към производителите. Какъв какъв времеви график предвиждате а, в това областение, а, в тази област? Какви компенсаторни мерки разглежда като възможности? Господин Силвестрис. Комисарио, град. Господин комисар, благодаря. Благодаря, че сте дошли тук днес и благодаря, че ни казахте това, което имахте да ни кажете. И то е, че от 1 януари едната година влиза в сила новия регламент и че тези, които не го спазват, ще бъдете ще бъдат санкционирани съответните нарушители. Това трябваше и да кажете. Е, още нещо искам да кажа. Казахте, че с голяма решителност и голяма енергия ще преследвате това, което трябва да бъде свършено, да бъде свършено, че ще се действа в законен, по законен път. Но има съответни причини, които не трябва а, да се пропускат. Хората не са го направили не защото не искат, а просто защото не са могли да го направят. Но тези, които не отговарят на стандартите сега, не са го направили за да си похарчат средствата за нещо друго. Не, напротив, защото в момента има трудности на пазара и потребителска криза и това пречи на хората да правят инвестиции. Ако ние всъщност налагаме следващи, последващи санкции, дори към съответните производители, какво ще постигнем? Ще постигнем това хората да се откажат изобщо да произвеждат. Ако ние спрем а, продажбата на всички тези яйца, какво ще направим? Ще направим така, че трети страни извън Европейския съюз а, ще произвеждат повече, ще влизат а, при нас и ще поставяме в. А, много по-лошо състояние нашите земеделски производители, а те ще бъдат произведени в трети страни, където не се спазват стандарти. Още нещо. Имаме економическа криза, която е навсякъде на финансовите пазари, на земеделските пазари и ние трябва да действаме с железен юмрук. Вие трябва да го направите, но не мисля, че сега трябва да се действа така. В криза сме все пак последващи мерки, които да гарантират една възможност за продажба на тези яйца евентуално като бъдат продавани поне те вътре в държавите, където са били произведени. това е необходимо и трябва да бъде предвидено. Да, трябва да има твърдост по принципите на нормативната уредба, но вижте какво се случи последните месеци и дори последната година с съпъсващите мерки. Колегата преди мен подчерта също така и за това, че имаше ресурси, които бяха отделени, за да може да се променят клетките. Но допълнителни средства, които да се дадат на онези, които до момента не са го направили, биха били много полезни. И накрая искам да кажа, че освен причините, записани в законодателството, има и други причини, които са по-важни. Те са свързани с кризата, с това, че хората нямат възможност. От друга страна, хората живеят в несигурност и а, трябва да се вземе предвид. Господин Бове, след това господин Лайн. Господин комисар, аз Обикновено не ви поздравявам, днес обаче ще ви поздравя. Защото мисля, че поне един път изглежда сякаш, че комисията ще изработи мярка за хуманното отношение към животните. Почти никога нямаме такива предложения. И именно такова едно предложение виждаме в момента. Тя комисията е водена от желание да осигури хуманно отношение към животните. И ето тук искам да сложа едно голямо ударение и да въведа темата за вносните продукти. Разбира се, че има разлики между произвежданите продукти в Европа и тези, които внасяме. Защо обаче тук постъпваме противоречиво? Това ми е първата бележка. Втората ми бележка е свързана с ГМО-тата. Имам въпроси, много простички въпроси. Има ли идея комисията до каква степен са замърсени меда и цветния прашец в Европа и ако няма такава представа, такава идея, как смята да я добие? имаме ли представа и от това до каква степен е замърсен вносният мед от посеви на рапица, например. Рапица не се отглежда тук в Европа, но вън от Европа се отглежда, а вън от, вън от Европа внася мед. Какви са мерките на комисията в този смисъл? И на трето място, какви компенсаторни механизми ще бъдат въведени в, за пчеларите, ако бъде забранено производството на мед? И третият ми въпрос е какви информативни и просветни мерки предприема комисията спрямо потребителите? Аржентинският мед, например, трябва да бъде етикетиран по специален начин, за да се знае, че е произведена от генно модифицирани организми и така консуматорите да направят информиран избор. Благодаря. Господин Лайон, господин Дантен. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че най-малкото можем да сме благодарни, благодарни господин комисар, че поне а, дойдохте при нас и се изправихте пред нас, а не се а, не стигнете до това да изпратите някой свой а, служител, който беззащитно да стои пред нас. Но имам сериозни въпроси, които мисля, че трябва да ви задам. Какво ние като а, депутати в Европейския парламент можем да се върнем в а, нашите а, избирателни райони и да кажем на своите селски стопани. Какво да кажа аз на хората в Шотландия? Какво да им кажа а, на хората, които са инвестирали толкова средства, за да модернизират своите производства? А, да им кажа ли, че комисията до година ще почне да прави проверки? Съжалявам, но Просто няма как да стане. По този начин наистина се подрива целият европейски проект, европейските правила и европейските принципи. Какво е това послание, което изпращаме? Ами, ще се справим следващата година, ще спазим до година, продължете си. Комисията и без това няма да разбере какво става. Съжалявам, това не е достатъчно добро. Трябва да се върнем назад, да обмислим, да приложим план, който е истински, силен, така че да защитим потребителите, които на 1 януари очакват да се хранят с яйца, които са произведени при спазване на правилата за хуманно отношение към животните. Благодаря, господин председател. Моят въпрос към комисаря е свързан с меда. Приложението на съдебното решение може да се отрази на потреблението на мед, а и на фалшификациите на меда. Има много лесен начин да се премахне цветния прашец от меда, защото именно чрез тази деполинизация в момента могат да се проследят останките от друг цветен прашец, получен при опрашването. Имам, значи, едно друго предложение. Вместо да ревизираме тази директива, за да отговорим на изискванията, да постъпим по друг начин. Ще напусна сега залата, но ще се върна, за да изслушам отговора на този мой въпрос. Благодаря. Господин Глатенфелд, благодаря. Голямата част от производителите на яйца в Унгария използват вече оголемените клетки. Те смятат, че Европейската комисия ще спази правилата, които е заложила и то съвсем стриктно. Правят се подготовки, старите клетки да бъдат изнесени в Украина, където ще се продължи производството по такъв начин, което пък означава, че ще внасяме такива яйца в Европа. Мисля, че от тук могат да се извлекат много полки. И една от тези полки е, че причината, поради която тези стари клетки се използват за яйца по-настоящем, е защото от това могат да си из... изкарат пари. Може да се извлече печалба. Ако отидете в магазина и погледнете яйцата, ще видите, че 15-20% е по-ниска цената на тези яйца. Много хора са безработни в Европа и 40-50% от заплатите или средствата въобще, които имат, отиват за храна. Хората няма да имат пари, за да си купуват тези яйца, защото те ще бъдат по-скъпи, макар и отговарящи на новите стандарти. Не трябва да забравяме и това, когато говорим за хуманното отношение към кокошките. Сега, пак по отношение на тези нови яйца, хората казват, че повече е, горива ще се използват за тяхното производство, изкопаеми горива, което също е вярно. Удовлетворяват ли ви измененията, които предлага Европейския парламент? Две такива бяха предложени. Говорим за социално-економически причини, за намаляване и използването на ГМО. А, тук обаче говорим за продоволствена сигурност, за опазване на околната среда. Това също е важно и това отговаря ли и на вашето становище. Следващия оратор и след това госпожа Люлинг. Благодаря, каза госпожа Люлинг. Euh, да, благодаря. Правим европейски закони и когато ги правим тези европейски закони, трябва да помним, че някои от нас се вълнуват повече от хуманното отношение към животните, отколкото от хуманното отношение към хората. Сега хората ще пострадат. Пос негативните последици ще паднат върху хората, имам предвид е, работните места. Ето тук е, трябва да уточним критериите и приоритетите. И след тази бележка имам една друга пък бележка, свързана с е, пчеларите. Аз смятам, че някои от пчеларите много рано, много прибързаха да се зарадват от това съдебно решение, особено тези, които са против ГМО-тата. Сега обаче не се знае дали това съдебно решение прави услуга или не на, на бранша. Какво обаче възнамерява да направи комисията, за да може пчеларството да оцелее там, където се произвеждат генетично модифицирани организми? Какво ще правите? Ще ги прогоните ли и кой ще плати за това. Кой ще плати за това и за анализа на продуктите. Кой ще обещети производителите за загубата в добавената стойност на техните продукти. Благодаря. Последен е колегата Ашвард и след това давам думата на господин комисаря аз, подобно на господин Никълсън, ще ви подкрепя малко защото трябва да припомня на колегите, че държавите членки са тези, които през 1999 година одобриха налагането на един такъв преходен период, за да се задължи този сектор да започне да използва оглемените клетки. Държавите членки са тези, които последните 12 години не изпълняват задълженията си, а те са да окажат натиск върху този сектор да избере такъв тип клетки. Така че господин комисар е сега се оказва в е, много затруднено положение. И до тук приключвам със съчувствието си към вас. Защото сега аз искам да знам какво ще се случи на 2 януари. Какво ще направите с тези яйца? какво ще направите с онези производители в моята страна, пък и в други, които са направили големи разходи и са си закупили съответното удовлетворително оборудване. Вие говорихте за наказателни процедури срещу съответните държави. Знаем, че това ще отнеме много време и знаем, че това, което накрая ще се случи, е Европейската комисия отново да бъде е, критикувана и е, искам за това да попитам какво ще направите на 1 януари и какво да кажем ние на нашите производители, унези, които са похарчили съответни средства, за да купят новите клетки. Благодаря на колегите. Господин комисар, сега имате трудната задача да удовлетворите колегите. В същото време трябва да гарантирате пред нас, че тези мерки ще бъдат приложени, защото тези мерки бяха прияти преди 12 години. Имаше колеги тук, които като министри е, са подписали а, е, тази директива, като аз съм един от тях. Благодаря ви, господин комисар. А, е, благодаря ви за много живописните коментари, които чухме днес. Ще се опитам да разгледам нещата в перспектива. Аз не съм човека, който прехвърля отговорността на някой друг, но има въпрос свързан с компетентността и компетенциите. Хубаво, вие питате какво направи комисията, за да няма повече кокошки в клетки. Но ние нямаме правно основание, за да предприемаме мерки за освобождаване на кокошките от тези клетки. Държавите членки са и компетентни, и отговорни за едно такова действие. Като комисар многократно тази година съм повдигал този въпрос пред държавите членки в съвета на министрите по земеделие. Многократно, пак повтарям, за да ги накарам да започнат да спазват тази директива. Но е тяхна отговорност да започнат да я спазват. Не ме разбирайте погрешно, не казвам това е отговорност на някой друг, защото в крайна сметка всички сме част от проблема и трябва да намерим решение. Иска ми се обаче вие тук да разберете кой има правомощия и кой може да предприема действие, за да изпълнява различните регламенти и директиви, които преминават през законодателния процес и се превръщат в законодателни актове. Големият ми проблем е да се опитам да накарам тези държави членки да предприемат действия. Независимо от това, че многократно съм изисквала информация, някои държави членки дори до момента не са ни подали данните за това какво се случва в техните страни. Унгария, Унгария, Италия, Латвия, Испания и Гърция. So not... Това са държави, които до момента не са ни подали данни за това какво се случва в тези страни. Белгия, България, Кипър, Франция, Полша, Португалия и Румъния няма да са спазили напълно тази директива в началото на едната година. Ето ви, 12 държави членки, в които има проблеми. Не казвам, че всички кокошки в тези държави членки, които се отглеждат за кокошки носачки, представляват проблем. Но процентуално, в някой по-голям процент, други по-малък, процентуално голяма част от а, яйцата ще бъдат незаконни, незаконосъобразно произведени от 1 януари 2012 година. Още нещо. В политиката често въпросите се разглеждат само от едната им страна. Ако този проблем беше едностранчив, решението щеше да бъде много лесно. Отивам при юристите, Юристите ми казват, всяко едно яйце, произведено в такава клетка, е незаконно, трябва да бъде разрушено. Унищожено, извинете. И тогава аз излизам от там и следвам предложението на господина. Отивам, не знам как, с някакви екипи и унищожаваме всички кокошки, всички яйца – които се произвеждат в такива клетки. Това е очевидното решение, ако гледаме само едната страна на проблема. Проблемът обаче е многостранен. Имаме економическо измерение в самите държави, които произвеждат яйцата – част от които са в дълбока криза, дори по-настоящем. След това въздействието върху потребителите и като търсене, и като предлагане, и като цени на яйцата. Така че трябва да има някакво политическо решение. Можем да вземем само буквата на закона и да кажем всички яйца са незаконни, ерго всички яйца трябва да бъдат унищожени. Това е едно решение. Можем да го направим. Това обаче, което се опитвам да направя аз, и не го заявих преди това, защото все още нямам юридическо основание, е яйца, които не са произведени по новите стандарти, да останат в съответната държава и да се използват само за производство, а не за потребление. Ето това е решението, което аз опитвам да прокарам. По-настоящем обаче нямам правно основание, за да предприема една такава мярка. Смятам, че това е решение, което ще защити всички животновъди, производители на яйца, които са инвестирали в собствената си страна така че да няма конкурентни яйца, които да влизат в тяхната страна и да бъдат на по-ниска цена. И по-ниската цена на яйцата за производство ще накара всички производители да коригират положението. Това е решението, което аз смятам за нормално, но, но не мисля, че мога да ви го обещая, защото все още не ми е ясно какви ще бъдат последствията. Работя с различните държави членки, с моите служби, за да се опитам да намеря някакво решение. Това е за кокошките носачки, за ГМО. Първо, съществуването на мед в, извинете, на пчели близо до посеви с ГМО е проблема. And honey producers. And secondly, it's about authorization. And uh, as I have said... И, както казах, вече дадахме инструкции на ЕФСА да започне анализ за разрешение – да види дали е безопасен този цветен прашец в меда и да види дали изобщо може да се излезе с такова разрешение. Що се отнася до отглеждането, имаше някои въпроси по тази тема. Отбелязахме измененията подадени от парламента. Смятаме, че можем да работим с парламента по измененията, които сте предложили. когато сте стигнали до обща позиция. Може да се работи по този текст. Чисто и просто трябва да се проведат дискусии, но ще продължим да работим по него. Мога да отговоря на конкретните въпроси за кокошките носачки. Въпроса на госпожа Магинес. Ще продължат ли да се продават? Отговорът би бил, те не би трябвало да се продават. Поне такава е моята позиция. Не би трябвало да се продават на потребители. Ще се ограничи ли търговията, питате ви, аз ще кажа да само за производствени цели и за преработка, а не за продажба на дребно. Пак трябва да повторя, не ви обещавам нищо. Това, което всъщност правя сега е да ви кажа как, на, в каква посока мислим, какво е личното ми мнение, но така или иначе много преговори трябва да се проведат между службите и с държавите членки. Благодаря. Благодаря, господин Дали. Не зная доколко могат да бъдат удовлетворени колегите от твоите заключения. Така или иначе, много благодарим за страстта и за енергията, за това, че се опитваш да решиш този проблем. Може би потребителя трябва да разбере кой спазва стандартите и кой не. Това е едно от е, решенията. Знам, че има колеги, които искаха думата, но не мога отново да дам на всички думата, защото господин комисаря си тръгва. Така че не би било коректно. Затова предлагам за минута да прекъснем, да кажем довиждане комисари, ще продължим с шеста точка.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 Allora, punto 6 all'ordine del giorno. Шеста точка от дневния ред. Изменение на регламент 617 от 2009 година. Моля ви, вземайте местата си. Dobbiamo andare avanti. Non state in piedi. Моля ви, не стойте прави, защото ще хвърлям чука накрая. Скъпи колеги, моля ви, преминаваме към изменение на регламент 617-2009 на съвета за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо. Искам да ви припомня, колеги, преди да дам думата на докладчика от господин Лайен, че тази тема идва, или това досие бе отворено през 1998 година, когато една група на СТО заяви а, вноса на месо и местни продукти а, при определени от едър рогат добитък, който е бил третиран с хормони за растеж. След дълъг спор, както и санкции, които са наложени от САЩ и Канада, през 2009 година е подписан един меморандум за разбирателство, където се предвижда един тристепенен механизъм, който прогресивно да намалява нивото на санкциите, които са наложени от САЩ върху продукти, които произлизат от Европейския съюз. Докато Европейския съюз пък прогресивно увеличава съответната тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо от говеда, които не са поемали растежни хормони. На първи етап 25 милиона тона е била тази квота. Това е записано в регламент 617 от 2009 година. Сега влизаме във втора фаза, както е записано в споразумението с САЩ и ще има премахване на всички санкции, които до момента са остатъчни е, върху наши продукти от Европейския съюз. Е, втората част от това споразумение всъщност е, говори за увеличаване а, с допълнителни 25 000 тона. Тоест, а, преминава се от 20 000 тона на, 20, на 45 000 тона. А, това е обсъдено с американското правителство и мисля, че е важно да дам думата веднага на Джордж Лайън и се надявам същото време поздравявам и представителя на Европейската комисия, който трябва да е тук. Това е директор Котурни. Господин Котурни, тук ли сте? Чудесно, тук сте. И така ще имаме възможност да чуем и някои новини по това как ще се разпределя тези права за внос. Бяхме повдигнали тази тема с комисаря за едно максимално разпределение, което да не се фокусира само в определени държави. Не знам кой ще говори първи, господин Лайен и господин Културни. Добре, първо директор Културни и след това господин Лайен. You, uh, really had... Благодаря, господин председател. Наистина ми се струва, че много подробно сте чули представане на това досие, така че няма да а, повтарям казаното от вас освен да добавя два елемента, които са важни за вас, за вашата оценка, именно факта, че в контекста на това споразумение ангажиментите, които са поети от страна на Съединените щати и Канада, на основа на тези два отделни меморандума за разбирателство, които бяха парафирани и след това подписани с Европейския съюз, всъщност и двете държави а, вече се оттеглиха е, оттеглиха своите санкции. Канада съвсем наскоро, всички санкции, които бяха въвели, същото въжи и за Съединените щати. Бих е, подчертал факта, че Съединените щати даже предварително а, е, завърши този процес преди 1 август, а, когато трябваше да влезе във втора фаза през 2008 година това споразумение. Те преди това още спазиха своите ангажименти. И така сме в момент, в който и споразумението с САЩ и с Канада се изпълняват на добра воля от съвсем правилно от нашите партньори и дори се движим 13 месеца по-рано от предвидения график, който беше през 2012. И така имаме добри резулта, резултати. Тъй като наистина имаше много продукти, които бяха повлияни от тези санкции и покриваха доста държави в Европейския съюз. И така, както казахте, този проект на регламент ще позволи на Европейския съюз да премине във втората фаза, във втория етап, повишавайки предвидените квоти и ще позволи на комисията да а, използва правомощията си, за да се а, оттегли от ангажиментите, ако а, не бъдат а, спазени условията на нашите партньори. Това е в съответствие с Лисабонския договор по отношение на комитологията. Бих казал, че това са основните моменти, свързани с това споразумение и а, оттам нататък просто трябва да се приложат ангажиментите, поети по отношение на това споразумение. Резултатите, ако ги имаме, то тогава продължението е да преминем към втората фаза. И след това да позволим на Европейския съюз, вероятно през следващата година, през, след това през 2013 година, да а, намерим вече окончателно уреждане на този спор а, с съответните държави, по-конкретно с Съединените щати. Благодаря. Благодаря много на директора Кутурни но вие не отговорихте на моя въпрос. Ще се върнем към него по-нататък. Господин Лайен има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията. Струва ми се, че и господин председателя, и представителя на комисията наистина подчертаха основните моменти, свързани с хормоните в ковеждото и че всъщност ние загубихме делото в а, Световната търговска организация при за вноса на говеждо с хормони а, и а, госпожа Аштън също а, разгледа въпроса. Доста ясно е споразумението, което сме сключили. Съединените щати ще преустановят всички отстъпки а, и санкции, всъщност, които налагат във връзка с това, тази забрана от страна на Европейския съюз за внос на говеждо с хормони. А пък ние въвеждаме съответната квота от 20 000 тона и след това тя се увеличава на 45 000 тона. Италия а, ще се възползва най-много, тъй като търговията а, там възлиза на 99 милиона долара от а, четвърт милиард а, долара, а, на които възлиза а, тази търговия. Следват а, Полша, и редица други а, държави. А, и всъщност първите 8 държави, които а, ораторът изброи, са най-заинтересовани от а, това споразумение. Аз наистина искам да чуя нашите обсъждания. Важно е да знаем, че тук става въпрос за процес на съвместно вземане на решение, така че можем да направим корекция, ако е необходимо на този етап аз наистина внимателно ще чуя казаното от вас. Важно е да действаме бързо и графикът е да гласуваме на 19 или на 20 септември, декември а, и така санкциите са оттеглени от страна на САЩ, т.е. те вървят пред нас и се надяваме целият процес да бъде завършен през август следващата година. И за Европейския съюз, и за Съединените щати е а, важен този а, процес. От страна на Европейския съюз по този начин е, се поставя край на спора и най-вече няма да има говеждо с хормони от Съединените щати, което е една победа. А пък а, при Съединените щати има смисъл това, защото те получават достъп до европейския пазар, макар и ограничен. И така, с нетърпение чакам да чуя вашите коментари. Ще се опитам да им отговоря, колкото им е възможно, по време на нашето обсъждане. Благодаря. Чудесно. Благодаря ти, Джордж. Поискаха думата Лебрун и Деланж. Първо, госпожа Лебрун. Благодаря. Поздравления за това, което чухме, аз съм докладчик в сянка за моята група, мисля, че в момента наистина е трудно да се каже дали това е победа или поражение. Изглежда като так... победа по-скоро. Разбира се, че резолюцията по този спор заслужава да се поздравим, но не да свалим гарда. На времето, когато комисар Барние бе министър на селското стопанство във Франция, казваше, че никога не трябва да се сваля гарда. И може би сега точно е дошъл момента да проверим как стоят нещата, как е организирано това партньорско споразумение и да се насочим по-конкретно към въпроса за качеството. Какво значи говеждо, качествено говеждо? Има ли консенсус всъщност по това? между страните участнички. Разбира се, дебата може да се насочи в друга посока в резултат на това, но не бива да се го спестяваме този дебат. Благодаря. Don't worry, George. I'll be, uh, I'll be nice. Um... Не се притеснявай, Джордж. Ще бъда много внимателна. Като цяло съм съгласна с анализа, че това е една ситуация, в която и двете страни печелят. Наистина има много продукти, които се влияят от това решение, за които дори не бихме се и замислили. Наистина това стига, стига като влияние и до тях, като резултат от този диспут, който имахме с Съединените щати. Искам да свържа нещата с друг диспут, който водим, свързан с болестта луда крава. Там, разбира се, не става въпроса за хормони, но все пак става въпрос за качествено месо, говеждо месо от Съединените щати. Искам да задам а, въпроса всъщност колко говеждо ние пък можем да а, изнесем за Съединените щати. И ако правилно съм информирана, а, Отговорът все още е нула, защото те все още налагат тази рестрикция, свързана с лудата крава, макар че Япония и други а, са оттеглили а, забраната. И така, какво е законодателството да се оттеглят тези забрани а, в а, Съединените щати? Всъщност, а, те са готови всъщност трябва единствено политическа воля да се приеме законодателството и да бъде приложено. Но миналата седмица явно е имало посещение от страна на комисията, може би от комисията могат да потвърдят посещението си, което са имали през миналата седмица Съединените щати и че вероятно до 2015 ще стане това. Ще бъдат отменени забраните. До тогава има още 4 години. Тогава през целият този период не е нужно те да остават. Не знам дали трябва да има официални изменения, но мисля, че това са два въпроса, които са свързани с говеждото месо, поне да повдигнем въпроса и да окажем натиск на Съединените щати да не изчакват още 4 години, за да отеглят забраната, свързана с болестта луда крава. Олвад, прего. Олвад, <clears throat> <clears throat> Благодаря. И аз имам същия въпрос. Съгласен съм с последно говорившия. Това е непряко свързано с износа и на говеждо, и на телешко. Искам комисията да каже какви предложения са направили за премахването на тази забрана. Това е от особен интерес най-вече за износителите на говеждо и на телешко в много държави членки. И канадците, мисля, че все още не са махнали забраната, не само американците, но тя е напълно неоправдана, имайки предвид факта, че 22 държави членки налагат едни и същи а, на едни са наложени едни и същи контролни мерки, една забрана. Така че би трябвало всички да имат право или да търгуват или не, да има равенство между държавите. Има едно изискване а, на 72 е, седмици да се изследват животните за това дали имат заболяването луда крава. Искам да ги попитаме как смятат да променят е, политиката си, защото 2015 година е прекалено далечна и напълно неприемлива. Трябва да има равни условия. И нашата комисия може да излезе с резолюция, за да се случи това. Шмидт. Господин Шмидт. Uh, съвсем кратък ще бъда, господин председател, съвсем накратко, тъй като аз съм докладчик сянка за нашата група. Хубаво е бързо да бъде подписана една такава сделка, но искам да ви припомня, че ние не сме онези, които само слагат някакъв печат, без да разглеждат документите. Не, ние представляваме нашите избиратели. Е съвсем логично, когато разрешаваме един проблем, особено говежото месо и хормоните на растежа, един друг проблем трябва да бъде разрешим, като този ограниченията, свързани с болестта луда крава. Имаме възможност да разрешим този проблем и затова смятам, че трябва да разрешим два проблема по време на, ед... на едни преговори. Бене, е, но ci sono altri iscritti a parlare. Нямаше други записали се да се изкажат, затова не знам дали Джордж иска сега да каже нещо в заключение или пък преди да дам думата на Джордж, директор Културни може да добави нещо. Джордж. Джордж има думата. Добре. Първо искам да благодаря на колегите за това, че повдигнаха този въпрос, тъй като той е изключително важен. Посещението си в САЩ, нашата комисия с Том Вилсак, за който е министр на земеделието, и с господин Кърк, който е търговски посланник, повдигнаха този въпрос и ние постоянно казваме, че искаме напредък по тази тема. Господин Вилсак, който е министър на земеделието, ни обеща, каза, че се подготвя текста, очаква се да дойде на засателната маса, да бъде разгледан и той очакваше преди края на тази година да започнат преговори по този въпрос. Нашата роля като парламент е да се опитаме да подсилим мандата на Европейската комисия, да ги подпомогнем, като постоянно ги подтикваме за да може да се постигне до по-нататъчно поемане на задължения. Сега за измененията, свързани с проекто документа, както казах, няма проблем. С удоволствие ще го обсъда с докладчиците в сянка, но това е една възможност. Една възможност да повдигнем този въпрос парламента да подкрепи комисията, Европейската комисия, за да може тези наистина налудничеви а, ограничения за лудата крава да бъдат премахнати. Те казват, например, че има такива ограничения и за азиатските държави. Ами, нали, каквото върви за едни, трябва да върви и за други. А, трябва да има известна последователност, защото трябва да предприемат мерки за премахването на тази забрана. Това представлява големи проблем за индустрията, свързана с телешкото музея. В САЩ има огромен пазар и имаме възможност посредством дебатите тук да изпратим наистина едно ясно послание и към Европейската комисия и към САЩ за това, че искаме да се предприемат конкретни действия. 2015 година е напълно неприемлива като срок. Очаквам с нетърпение да работя с колегите си в Сянка или пък онези, които биха искали да говорят с мен по този въпрос. С удоволствие ще разговарям с всички. Благодаря. Искате ли да добавите нещо? Uh, да, тъй като комисията не иска да вземе отношение, може би да си задам съвсем ясно въпроса. Могат ли да потвърдят че по време на посещението на комисаря Дали е, е дали е спомената годината 2015, 4 години от тук нататък. Тъй като, доколкото разбирам, председателите на нашата комисия са станали с друго впечатление. Ако те не могат да потвърдят или да отхвърлят информацията, която аз, за която задавам въпроса, могат ли да го направят поне в писмен вид преди следващото ни заседание, тъй като ни е важно да знаем Добре, благодаря сега господин Кутур. Благодаря. мисля, че имаше недоразумение. Просто не съм отклонил предложението да се изкаже. Исках първо да чуем господин Леон. Всъщност, комисарът Дали беше преди малко тук в тази зала и беше преди няколко а, седмици в Съединените щати. Повдигна тези въпроси сред други въпроси с нашите партньори, с а, господин Кър, господин Милцак и същия, а, по същия начин комисарът Чоуш в края на февруари в а, Вашингтон направи посещение и повдигна подобни въпроси. И наистина информацията, която ние чухме е а, в същия дух а, с казаното от господин Лайон. На първо място се чакат коментарите от всички заинтересовани страни, консултациите с индустрията и до края на тази година ще бъде за законодателството готово, консултационния процес ще протече в рамките на 2012 година, може би втората половина на 2012-2013 най-рано ще бъде прието законодателството. Не мисля, че 2015 е нещо като информация или крайен срок, който беше споменато. А, радвам се да чуя всички тези коментари, свързани с болестта луда крава. Не са директно свързани с приемането този меморандум за разбирателство, но е ясно, че има загриженост за това, че Съединените щати затварят врата за, вратите за нашия а, износ, а в същото време искат достъп до пазар за своя износ. Така че има доста информация в Съединените щати, доста производители са писали на двамата ни партньори, с които проведохме срещите и иска да се уреди този въпрос с Европейския съюз. Има силно вътрешно вътрешен натиск и се надяваме, че те ще действат според съответните информации и с, ще спазят своите ангажименти, защото наистина края на 2015 година е дата, която не е приемлива. Както гос, комисаря Дали, така и комисаря Чолош наистина много силно участват във всички ни срещи с Съединените щати. Наистина трябва да ви отговоря, господин председател, както ни както ме попитахте в началото, за администрацията. А, наистина има загриженост, че част от вносителите, не всичките, получават някакъв вид натиск да получат колкото може повече лицензии, разрешителни. Наистина има много интерес по темата и всъщност има твърде малък процент разпределени разрешителни за вносителите. Има някои промени, които бяха въведени през лятото, те обаче не са достатъчно ефективни. Връщаме се в изходна позиция. Имахме консултации с вносителите и с производителите производителите от Съединените щати също са заинтересувани от тази тема и ние и с тях проведохме консултации и а, сега разглеждаме варианти как да решим този въпрос свързан с свръх записване, по-голям интерес. Нямаме обратна връзка от асоциациите, но е ясно, че става въпрос за проблем, който може да се отрази на начина по който работи системата наистина може в бъдеще да ескалира проблема и да има сериозни а, напрежения. Това искам да а, подчертая не влияе на начина по който TRQ се прилага, така че а, мисля, че това е достатъчно на този етап. Благодаря. Bene, grazie. Ringraziamo il dottor Coturni anche... Благодаря на, на господин Котурни за отговора, който ни даде. Хубаво е да участват повече държави, да не се съсредоточава всичко в една. Една минута и след това продължаваме с, срещата срещата, звинете заседанието на координаторите. Иначе нашето заседание продължава утре, сутрин 9 часа за цялата комисия. Сега остават само координаторите, защото започваме незабавно нашето застание. Стивен, до да